Tutto pronto? Bene, eh, cari colleghi, eh, se volete per favore prendere posto. Скъпи колежки и колеги, моля заемете местата си, за да започнем с е, нашата работа. Междувременно вече закъсняхме с няколко минути. Да, искахме просто да изчакаме още малко, за да могат е, колегите да започнат от самото начало работа с нас. Съобщавам ви, че по отношение на точка 7 ще има промяна. Това е точката за мисиите за наблюдение на избори в Косово. Тази точка ще е, се отложи за понеделник в Страсбург. Там имаме извънредно заседание. и е, размяна на мнение с е, е вице-премьера на Сърбия Вилич. Така че, ако нямате нищо против, е, можем да одобрим тази промяна в дневния ред. Има и още няколко съобщения, с които ще започна, преди да преминем към точките от дневния ред. На първо четене парламентът е, прие е, променената версия на легислативния законодателния инструмент. Съветът през декември беше одобрил решението в първоначалния вариант, така че сега предстои второ четене. Госпожа Гаоса Лапи, може би, ще може да ни каже нещо повече. Става дума за делегираните правни актове за предложение на работната група по делегираните е, правни актове. Що се отнася до финансовите инструменти, има естествено и други виждания и предложения, но е, те до голяма степен са отразени в предложението, така че така ще ги внесем е, на 26 януари предстои гласуване в нашата комисия, след това през февруари по време на пленарната зала, на пленарната сесия гласуване от пленарен състав. Така че ще можем, колкото е възможно по-бързо, да пристъпим след това към помирителната процедура. Ако нямате възражения, мога да съобщя официално че е, за сега приемаме този график, е, е, съгласуван и с госпожа Гало. И така, сега преминаваме към гласуване. Моля, пригответе електронните карти. Колегата Комоцакос помоли за думата. Имате, господин Благодаря, господин председател. Бих желал да пожелая чести... щастлива и здрава нова година на всички колеги. Ще се спра на текста, който предстои да гласуваме. Има предложение от хоризонталната група във връзка с дефиницията незаконни иммигранти и нередовните иммигранти и регуляр. Докладчикът предлага навсякъде да се използва второто понятие и регуляр. Господин председател, ние и при дискусията посочихме, че е, би трябвало да е, целим повече ефективност, но естествено и да се съобразяваме с принципите за правата на човека. Никой е, тук не притежава монопол, така да се каже, върху защитата на правата на човека. Никой от политическите групи, в това число и ЕНП. Така че би трябвало да бъдем особено внимателни Имайте предвид ситуацията в Малта, в Италия, в Гърция. Ситуацията е много по-сложна, много по-опасна, отколкото ние тук бихме могли да обхванем в нашите решения. Така че не сме съгласни с повсеместното заместване на незаконен с нередовен или регуляр. Ние предлагаме понятието клендаслайн, понятие, което според нас е по-малко силно от незаконен или нелегален, но същевременно и не толкова така общо и неясно като нередовен. Да попитаме сега докладчика какво мисли по а, тези забележки. Благодаря, господин председател. А, не мога да приема това, което тук, що се предложи. А ще остана с термина irregular, т.е. нередовен, вместо illegal, т.е. незаконен. А, мисля, че не трябва да заместваме едното с другото. Благодаря. Bene, abbiamo preso atto del suo pensiero, onorevole Tannock. Добре. Господин, господин Танок, разбира се, не, не трябва да гледаме имиграцията иммиграцията като на едно от правата на човека. Няма подобно право. Имигрантите се санкционират от приемащите страни. И става дума за един незаконен процес. Колкото за думата тайна или кландестен, който е на английски иммиграция, може би на гръцки да звучи по-добре, на английски смятам, че този термин е неуместен и няма смисъл с него да заместваме думата незаконен или. Аз бих е, настоял тя да се запази. Dunque, ultimo intervento perché non possiamo fare un dibattito. Някой друг по този въпрос? Още нещо във връзка с терминологията. Господин Танок, процесът може да е незаконен, но хората не са незаконни. И искам да повторя това, което каза колегата Барбара Локбилер. Ако използваме на английски термина irregular, нередовен, а, ще се придържаме към това, което вече е прието. Не смятам, че парламента трябва да променя този, тази норма. Значи, предлагат се две възможности. Едната, която предлага докладчика, терминът нередовен или irregular на английски и illegal Значи тези, които не са съгласни, могат да гласуват против. Ако докладчикът не, се, не е съгласен с тази програма, всеки може да гласува така, както смята, че е правилно по, по съвест. Ние не можем обаче да променяме документа без съгласието на докладчика. А, така че сега минаваме към гласуване. 2 in due parti separate. Възоснова на второто а, компромисно изменение. Тези, които са за, моля гласувайте. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение. а, изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 37 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се. Не беше ясен резултата. Нека да гласуваме електронно по първата част на седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 на 19. Кой е, е за втората част? Против втората част? въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 в две части. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Бих казал, че се отхвърли, но не съм абсолютно сигурен. Нека да направим проверка по втора част на компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24 гласа за, 19 против. 41 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 42 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. А сега ще гласуваме по десето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? И тук резултатът не беше съвсем ясен. Електронна проверка по десето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 за, 24 против, отхвърля се. Да, господин Комоцакос. Благодаря, господин председател. Що се отнася до устното изменение по параграф 7, а, има а, изменение във връзка с а, 45-тото предложение за изменение. А, Става дума за Maritime Law Provision. Предлага се Maritime Law Provisions да отпадне, и инак останалата част остава в вида, в който е записана. Това е основното изменение тогава гласуваме по 45-то изменение с е, основнесеното изменение за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Е, устно изменение в две части. Е, кой е за? По първата част против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Бих казал, че се отхвърли. Ако вие не възразявате, ще приемам, че е отхвърлено. Добре. Нека да направим електронна проверка електронна проверка по втора част на 11-то изменение, устно внесено изменение. Всички ли гласуваха? 26 гласа против, 19 за, отхвърля се. 51 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 52 се оттегли. 53-то изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 54-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се. Моето впечатление е, че се прие. 57 устно внесено изменение. Господин Комуцакос, моля. При това изменение, господин председател, въжи и същият принцип, както и при 45. Става за дума за понятието jurisdiction – аз вече ви казах, комисията е информирана и тогава прие възраженията. Не разбрах, тъй като не се получи превод на а, вашето изказване, но ясно ми е, че става дума за същия проблем, както при изменение 45. Необходимо е да прецизираме по същия начин текста, както и при изменение 45. И така, сега ще гласуваме по 57. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 12-то изменение с основнесеното е, изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. По 58 гласуваме сега кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то изменение, първа част, кой е за, против, въздържали се, прием, а, отхвърля се. Втора част. Да, искате проверка по първа част. Добре. Гласуваме по първа част на 13-то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се наистина 25 гласа на 20. Втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. 59. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6. За против, въздържали се, приема се. Гласуваме по 61-во изменение за, против. Не беше ясен резултатът. Нека да гласуваме с електронни карти. Проверка по 61-во изменение. Ето всички гласуваха. Край на гласуването 21 гласа за, 26 против. Отхвърля се 16-то изменение с основно внесената промяна. Господин Комоцакос. Благодаря, господин председател. Това ще бъде моето последно е, изказване по време на гласуването. При тази точка има указание на докладчика. Чувате те. And international protection obligations with special regard to respect for the... Става дума за правото на всеки да избере страната, в която може да поиска прилагане на международното право. отчитайки по-специално правото на всеки да живее е, в, отделна, е, в определена страна, включително и собствената му страна. Това е първата част, която се приема, втората част е, не се прие. Госпожа Лохбилер. Подкрепен казаното от господин Eh, va bene, allora la, La relatrice accetta la, la sua proposta, per cui possiamo... Докладчикът е съгласен с предложението. Тогава можем да гласуваме. Но на мен ми се ще да ми кажете във втората част с, е, отново проблема до ирегулар ли се свежда или става дума за друг проблем? Как, може би моят проблем не е проблем за вас, но аз не разбирам всъщност е, е, към какво отнасяте забележките си по втората част. Не, не, това не е само ваш проблем, господин председател, това е и мой проблем. Аз говорих за е, внесеното от госпожа Лохпилер изменение. В първата част можем да се съгласим с предложението, но а, втората част трябва да бъде зачеркната да отпадне. Ако е, докладчика е съгласен, тогава можем да приемем предложението. Може би е най-добре да прочетете текста. Е, Става дума за предложението, свързано с правото на всеки да живее в определена страна, включително и в собствената си страна. Това приемаме. Но втората част, която се отнася до международно правните изисквания за защита, включително и принципа за нон-рефулман, не можем да приемем. Докладчикът съгласен ли е? Да. Тогава ще гласуваме по текста, така както бе прецизиран току-що. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 18. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 64 за. Против Резултатът не беше ясен, за това ще направим електронна проверка по 64-то изменение. Край на гласуването. 27 за, 21 против. Приема се. Изменение 19 в две части. По първа част кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис. Не, не, искате електронна проверка по втора част на 19-то изменение. Добре. Моля, гласувайте с електронни карти. Да, край на гласуването. 22 гласа за, 25 против, отхвърля се. Компромис 8, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 21 изменение в 3 части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Бих казал, че се отхвърли. Трета част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 22 изменение е за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се? Приема се. 25 изменение е за. Против. Въздържали се? Отхвърли се. 26 за. Против въздържали се. Налага се да направим електронна проверка по 26-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет и пет за, 19 против. Приема се. Второ изменение. Кой е? Моля. Господин Комоцакос. Господин председател, ето, че не спазих обещанието си. А, казах, че за последен път взимам думата, но ето, че тук а, виждам проблем. А, при а, второ изменение в а, а, списъка на НП вместо плюс е записан минус. А, да, добре. Вие е, коригирахте нещата още в началото. Отнася се до членовете на НП. И така, изменение 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 27. Добре, искате проверка. Електронна проверка по второ изменение. Край на гласуването. 26 гласа за, 22 против. Приема се. 27 изменение за. Против. И тук не бе ясен резултатът. Електронна проверка по 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 29 против, отхвърля се. 28 изменение, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 29. Кой е за? Против. Въздържали се. Неясен резултат. Моля да гласуваме електронно по 29-то изменение. Моля, гласувайте. Гласувайте. 29-то изменение. Край на гласуването. 27 гласа за, 22 против. Приема се. 30-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 32-ро изменение. Кой е за първата част? Против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Поне това е моето впечатление, да. Но ще гласуваме още веднъж по втората част на 32-ро изменение. Електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването.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 електронно гласуване по така измененото предложение. Моля, гласувайте. Един колега все още не е гласувал. Да, сега можем да кажем край на гласуването. 43 гласа за, 5 е, против, няма въздържали се. Поздравяваме докладчика procedere alla... А сега преминаваме към следващата точка, свързана с автономни търговски преференции по отношение на Пакистан. Ние отговаряме за проектостановището. Господин Преда ще ни информира в кратка форма за своите виждания. Благодаря, господин председателю. Ще изчакам няколко минути, докато настъпи тишина в залата. Ще изчакаме една минута.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 Гостите постепенно ни напускат. Мисля, че сега вече бихме могли да започнем, господин Преда. Благодаря ви, господин председателю. Това проекто предложение на Европейската комисия, става дума за регламент, се отнася до предоставянето на търговски преференции на Пакистан – като се примахнат митническите такси за 75 вида стоки. Става дума за текстилни изделия най-вече и шивашки изделия. Отново пауза на оратора. Așa să continui, Е върба да се asemenea де форма контингент. Ако ми позволите да продължа. Говорим за търговски преференции за етанола. Мисля, че всички сме съгласни, че трябва да подкрепим економическото възстановяване на Пакистан след опустошителните наводнения от лятото на 2010 година. Населението на Пакистан се нуждае от солидарността на Европейския съюз, не само чрез хуманитарна помощ, но и в по-дългосрочен план, за да се гарантира устойчивото развитие на страната. Лисабонският договор ни дава възможност да съчетаем тези две действия – хуманитарна помощ от една страна и устойчиво развитие от друга. Бих искал да подчертая две неща, които ми се струват проблематични в предложението на комисията и които фигурират и в измененията, които предлагам. Първо, въпреки че тези търговски преференции са предвидени за срок от 3 години, предложението на комисията не се базира на пълен анализ на ефекта от тези мерки. Затова искам да се ограничи продължителността на тези търговски преференции за две години с възможност за удължаване на до три години след пълна оценка на въздействието от страна на Европейската комисия. Що се отнася до Комисията по външни работи на Европейския парламент, е важно да се види какъв ще бъде реалният ефект от тези мерки върху населението на Пакистан. какъв ще бъде ефекта върху финансовите ресурси на Пакистан, особено като се има предвид съгласието, постигнато с Пакистан за подобряване на финансовото му състояние. След две години парламентът ще може отново да разгледа и евентуално да одобри удължаването с още една година, на една година на тези преференции. Затова предложението ни е сега те да се ограничат в рамките на две години. Трябва да се спомене и въпроса за човешките права. Има сериозно влушаване, едно сериозно влушаване на състоянието с правата на човека би било основание за прекратяване на мерките и на търговските преференции. Благодаря за вниманието. Председателят, извинявайте, но винаги, когато има гласуване, след това има известен шум в а, залата, но въпреки това чухме чрез а, помощта на слушалките ни всичко, което имахте да кажете. Благодаря на господин Преда за това въведение и за това, че не запозна с измененията, които се предлагат. Съгласна съм, че е важно да подчертаем, въпроса за човешките права. Те трябва да имат видно място. Целта е да се помогне на Пакистан. Пакистанските власти би трябвало да гарантират възможността за удължаване на търговските преференции. Това е от техен интерес. Говорим за текстилни изделия, не за автомобили. Може би нещата ще да бъдат много по-сложни, ако говорихме за автомобили. Тук става дума обаче за текстил. И за това е лесно да се договорят подобни търговски преференции. Има някои страни, които ще бъдат засегнати от тези мерки, включително моята но никой не поставя под въпрос факта, че това е отрасъл, който е, е от особена важност за гарантиране на економическото развитие на Пакистан в бъдеще. И аз съм убедена, че за тях ще е важно да бъде договорено такова преференциално споразумение. Важно е да се направи оценка на въздействието, за да не се допусне социален дъмпинг – освен това, трябва да се отчете и спазването на правата на човека, прилагането на трудовото законодателство и прочее. Трябва да се гарантира прилагането, а не нарушаването на конвенциите на МОД. Важно е да настояваме Европейската комисия да направи оценка на въздействието след първите две години след което евентуално можем да помислим за удължаване на споразумението, като се има предвид най-новата информация, която видях. Не считам, че това няма да бъде толкова лесно прието от СТО, защото има други страни от региона, които са против подобни автономни търговски преференции. Има и други начини за за да покажем солидарността си към Пакистан. Това със сигурност ще помогне на Пакистан да постигне напредък по отношение на растежа в промишлеността. Не искам да гледам твърде негативно на този въпрос, но има известни резерви от наша страна спрямо предложението, направено от Европейската комисия. Докладчика по становище е взел предвид това. Мисля, че имахме много добро сътрудничество. Председателят, ако няма други изказвания, бихме могли да се спрем на графика. Водещата комисия планира гласуване за 26 януари, т.е. не разполагаме с много време. Измененията трябва да бъдат представени до 18 януари, 12 часа на обяд. Гласуването в комисията ще бъде на 25 януари. Като си има предвид този а, доста стеснен а, график, а, бих искал да ви помоля да представите предложенията си за изменение на английски език. Ще се запознаем с проекта, с доклада относно отношенията между Европейския съюз и Иран. Това е следваща точка в дневния ред. Ще дам думата на докладчика господин Бастиан Белдер. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря ви за внесените изменения, които показват, че вие се интересувате много от този наистина важен доклад. Всички желаем да конструктивно да работи правителството в Иран, е, е, така че да заздрави економиката на тази много е, съществена за региона и за света страна и да подобри и положението от гледна точка на гражданските права. Разговорите във връзка с ядрената енергия и ядреното оръжие в Женева, които започнаха миналата година през декември и продължават и през този месец, се надяваме да постигнат желания резултат, така че ядрената програма на Иран е да придобие вида, към който се стремим. Прегледах всички изменения. Още веднъж вече много задълбочено и сериозно ще ги проуча. И ще ви информирам е, незабавно за моите забележки по измененията. Всичко това, което се отнася до правата на човека, е, е нещо, с което не мога да не се съглася. Всички те ще бъдат е, е, потвърдени от мен. Разбирате, че за краткото време, с което разполагаме, не можем е, да си позволим да чакаме твърде дълго, така че много ви моля е, да се свържете с мен, ако желаете да обсъдим някои въпроси, свързани с вашите изменения и да постигнем колкото е възможно по-бързо компромисно решение по текста. Ако ми позволите, господин председател, ще се спра на а, отделни а, е, основания за предложените текстове в доклада а, и на някои от а, е, съществените изменения, така че а, е, Както ви казах, това ще бъдат първи впечатления, тъй като вашите изменения заслужават един много по-внимателен прочит. Нека се спра първо на а, точка А. Изменение 33-34 е, според мен могат да останат така, е, както е, са предложени. Що се отнася до текст Д и измененията, които са внесени по него, ще благодаря много сърдечно на госпожа Гомес за конструктивните изменения. Хубаво би било да се видим все пак, за да поговорим и да уточним някои неща. По 35-то изменение ми се струва, че става дума за подобрение. Естествено по F има и е, конструктивни изменения, но е, има и неща, с които по-трудно ще се съгласа. Във всеки случай не изключвам възможността от постигане на компромисно решение по 20, 32 и 33 очевидно има определени проблеми, трябва да ги посочим. Е, естествено, трябва много внимателно във всеки случай да оценяваме позицията на Турция от гледна точка и на принципите на Европейския съюз и взаимоотношенията на Европейския съюз с страните. то изменение е, би трябвало да се подкрепи. при 88 става дума за подобряване да, трето, пето изменение според мен са добри, е, шесто също. 130-135 е, са изменения, които целят компромис. Е, по отношение на 8 смятам, че допълнението е уместно. 158-159 са свързани с точка 8 и 9 мисля, че мога да ги подкрепя. Малко са компромисните предложения, които са внесени от колегите, поне до този момент. Но има и изменения, които са е, внесени трикратно. Така че трябва да помислим как да процедираме за напред. 185-186 са идентични. При, по отношение на 10, мисля, че текста трябва да стане в този вид. Но по точка 9 аз вече споменах, че имаше изменения. Те трябва да се е, съобразят също. 11-та точка е, също е накарала колегите да внесат изменения. Няма да се произнеса за момента, но 172, 173, 174 са изменения. Това са текстове, които мога да подкрепя. 188 също. А, инак има и още няколко предложения по 15-та точка. Има и опит за компромисен текст. Сто 193, 194, 195 и така нататък Компромис 16 засяга също тези текстове. Е, по текстове 22, 23, 24, 25 също е, и 24, извинете, има изменения. Но що се отнася до компромисните изменения, да, има и такива и по отношение на точка 19 и на 20 и на 21. Турция отново е в центъра на вниманието тук. Трябва да сме внимателни. По отношение на 23 също има предложение, което включва елементи на компромис но трябва да имаме предвид е, и е, изменението 191. Да, има и изменения, които биха могли да се превърнат в текст е, наречен компромис, така че едно, четири, пет, шест, осем, девет, 41, 42, 43, 44. След това от 91 до към 99 и след това 110 могат да бъдат подкрепени трябва да имаме предвид и дамоклевия меч, който е, е така, над главата на жената, която е осъдена на смърт в Иран. Има и е, предложения от е, Холандия. Продължавам с изброяването на измененията от 190 до към 219 това са изменения, които искам да обсъди и да разми... помисля по тях. След това от 220 до към 230, 240, 248. Да, има и други изменения, по които си заслужава да се помисли и най-вероятно ще ги подкрепя. Във всеки случай, е, уверявам ви, че много, много старателно ще проуча абсолютно всички изменения и отново мога да ви приканя е, веднага да се свържете с мен, ако смятате, че трябва да обсъдим нещо. До 1 феврари имаме все пак е, време и тъй като до голяма степен а, така, се разминават мненията на различните политически групи. Има и доста противоречиви и взаимно изключващи се предложения. Предстои много сериозна работа по координиране на текстовете. За това ви уверявам още веднъж, че съм готов да говорим с всеки, който проявява интерес и желание. Благодаря, господин Белдер. Господин Мониц. Госпожа Мониц, извинете. Трай 300 са измененията, което означава наистина много-много голям интерес. Една голяма част от измененията се отнасят до едни и същи текстове. Много сериозно трябва да се отнесем към факта, че една голяма част от измененията се разминават по същество. Е, това означава, че ще предстои много сериозна работа по консултирането на текстовете. Съжалявам, че нямаше е, събрание, заседание на координаторите, за да обсъдим по-сериозно нещата във връзка с вижданията на отделните политически групи. Във всеки случай е, става дума за една много деликатна, много чувствителна тема, свързана и с правата на човека, и с ядрения потенциал на Иран, и с женевските преговори преговори. Е, Докладът е изключително важен и е, за това си заслужава да търсим един много широк е, консенсус в комисията. За съжаление не е така. Така че Имам доста коментари по измененията, но ще се постарая да бъда кратка. По съображение F, точка от преамбюла, не мога да се съглася с е, формулировката, че е, Иран представлява е, заплаха за мира в региона. Има е, е, три изменения във връзка с този текст, господин Белдер, които са различни и те подчертават, че отношенията между Иран и някои съседни държави трябва да се вземат предвид на всяка цена и че Иран не представлява непременно е, непосредствена заплаха за региона. Е, освен това, агресивната риторика, е, насочена срещу Израел, срещу Хамас, е, също заслужават един много по-сериозен прочит и много сериозно проучване, за да нажежаваме непременно допълнително обстановката в региона. По отношение на усилията на е, иранските власти да се намесват в е, интернет, е, в телевизията, в радиото, има изменения. Ние смятаме, че това изрично трябва да се подчертае в доклада и да се оточни е, кои са кореспондентите е, от различни европейски методи, е, медии, които са експосирани от Иран, най-вече кореспондента на Guardian. Има разговори с иранските ръководители, които са свързани с преговорите в Женева, а също и с разговорите, които ще продължат в Истанбул в края на януари. Така че би трябвало да изчакаме преди да правим категорична оценка относно ядрения потенциал и преговорите. Има и други теми, свързани с Иран, най-вече от сферата на регионалната сигурност и регионалната политика, така че бихме могли да поразширим малко съответния текст, за да обхванем цялата ситуация. По отношение на е, параграф 20, е, смятам, че би било погрешно да не се диференцира между онези в ръководството на Иран, които направиха резки и радикални изказвания по отношение на Израел. Е, е, Ахмединечан направи е, такива изказвания. Не като цяло ръководството на Иран или всички политици. Има и членове на ръководството в Иран, които са много по- открити, готови за диалог и за компромиси. И не са правили такива радикални изявления. Така че в заключение ще кажа, е, налага се да проведем заседание на координаторите заедно с докладчика, за да обсъдим е, взаимно изключващите се е, и противоречивите изменения, внесени от политическите групи, за да постигнем резултат. А сега... А сега давам думата на Лок Вилер, която е председателка, която е председателка на делегацията за отношения с Иран. Благодаря, господин председател. Ще се позова на предишното ни събиране е, с координаторите, с докладчиците в Сянка. Е, говорихме за това, че трябва да се наблегне на демократичното развитие, е, а също естествено и на ядреното досие и ролята на Иран в региона. Е, всички тези е, изменения трябва да се обсъдят много конструктивно, да се е, е, потърсят естествено и е, евентуалните възможности за е, положителни сигнали от страна на Европейския съюз да се изчистят недоразуменията. Сега имаме 288 изменения. Обработката и проучването на тези изменения естествено е Херкулесова задача. Но при всички положения измененията, които са внесени, не са полемични, не са така повърхностни, напротив, те са конструктивни, те са по същество. Отчасти измененията вече са и обобщени. Например, групата на зелените заедно с групата на социалистите се обедини в работата по внасяне на изменения, така че ние до някъде сме ги, както се казва, обобщили и сортирали. Вчера е, бяха внесени допълнителни 34 изменения. Е, има и списък на допълнително внесени е, изменения. Аз не бих могла да е, взема отношение по всички тях. Не съм ги проучила още. Във всеки случай, очевидно, има и известни недоразумения, които могат да се изчистят. Те се отнасят най-вече до ролята на Иран в региона. Ние нямаме много време, за съжаление, но в е, дискурс помежду си трябва да обсъдим въпросите. Трябва да се споразумеем на двустранна основа Колкото е възможно по-бързо трябва да проведем е, заседание на докладчиците в Сянка, но трябва да сме и добре подготвени за това заседание, защото е много важно какъв текст ще предложим на пленарния състав. Думата има господин Пейон. Благодаря, господин председател, скъпи колеги очевидно, че след като има толкова много изменения, това е защото а, а, въпросът е важен, но ми се струва, че малко се измества център на вниманието. А, става дума за много важен геостратегически а, район а, и а, значението на Иран в, в рамките на цялото международна общност. И ние се безпокоим, че докладът не е на необходимата висота, че трябва да се направят някои уточнения, за да може да продължим да играем нашата роля и да допренесем за деблокиране да на съществуващото положение. Ако мога да резюмирам, ще кажа следното. трябва да внимаваме, за да не извадим очи, вместо да изпичем вежди. Както виждаме тази сутрин, а, доклада няма достатъчно така заостреност, а необходимо е да го приемем с единодушие, за да може той да има политическа тежест. И затова смятам, аз не съм докладчик в сянка, но както е обикновено, ще се потърси компромис между докладчика и докладчите в сянка за да не може, за да не покаже някакво, че сме разделени по един толкова важен въпрос като този. Значи това става дума за нашата отговорност, а не за това какво чувстваме. Сега много набързо искам да спомена някои изменения, които смятам, че са свързани проблематични. Най-напред трябва да няма никакво двусмислие по отношение на това, което по-рано се наричаше шокът на цивилизациите. Не трябва да даваме а, е, значи, храна за работи, дейността на иранските фундаменталисти. А, е, много голяма а, е, част а, от а, и арабски страни, които са съседи на Иран, не поддържат а, подобна позиция. А, тоест, не трябва да допускаме тук грешка. Трябва да се изразим съвсем а, ясно е, защото така както е текста, той противоречи на нашите намерения, според мен. Е, а второ, трябва да обърнем внимание на иранската история е, и не трябва да говорим, че ядреното развитие за мирница или други цели е свързано единствено с сегашния режим. Ядрената амбиции на Иран има дълга история. Иран иска търси своето историческо място и този въпрос ще продължи да се повдига и дори да не е този режим в бъдеще. И това трябва да бъде отразено в начина по който подхождаме към този въпрос. Смятам, че по този въпрос ние имаме един двоен подход. От една страна санкции, от друга страна преговори. В текста, така както се предлага той днес, макар и е, да се застъпва отново за този въпрос, е, съществува пълен е, дисбаланс. Не се вижда какви са положителните перспективи и по какъв начин може да се помогне на гражданското общество в Иран за неговото по-нататъчно развитие. Тоест не трябва да се осъждат усилията на Барак Обама, трябва значи, много внимателно да уравновесим възможностите, да твърдим, да покажем, че има възможност за интегриране на Иран в международната общност и а, същевременно да не изоставяме езика на санкциите. Смятам, че по това, по това отношение текста трябва абсолютно да се преработи и да се намери едно ново равновесие. И накрая, а, а, а, до толкова, доколкото сме е, за е, санкции, когато това се налага, е необходим по-задълбочен е, анализ от страна и на делегацията. Трябва доклада да бъде по-нюансиран, по-точен по отношение на сегашното състояние на иранското общество. подобен обстоятелствен анализ ще ни позволи по-добре да разбираме и да анализираме какви са последиците, какви ще бъдат последиците от санкциите, политическите последици за животата на иранското общество и за политическият преход, който ние желаем да се осъществи там. Значи, когато бъдем по-точни, ще бъдем и по-ясни. И повече добре ще помогнем на гражданското общество в Иран. А, това е съвсем накратко, без да влизам в подробности и да се спирам на отделните изменения. С а, колегите социалисти многократно сме разговаряли. А, на, трябва да кажа обаче, че така както вървим, не е това пътя, по който ще намерим а, а, пътя към консенсуса, към който всички се стремим, господин Бедея. Всички искаме да намерим този е, консенсус, но за тази цел трябва да бъдем да по-отговорно към задачата, през която сме изправени. Благодаря. А сега а, господин Гале. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Белдър за компромисните изменения, доколкото ги е подготвил. по измененията, които са внесени от колегите. Аз мятам, че наистина е необходимо да се проведе заседание на докладчиците в Сянка и в един такъв формат бихме могли да поговорим за това как ще постигнем колкото е възможно по-голямо съгласие в рамките на парламента по отношение на Иран. Става дума не само за позицията на Европейския парламент, става дума за позицията на Европейския съюз като цяло и е много хубаво това да бъде една обща позиция. По някои от важните въпроси може да се каже, че в общи линии сме на единно мнение по отношение на правата на човека, би трябвало също да се потърси основа за консенсус, но също и по отношение на някои детайли, като например мерките спрямо гражданското общество в Иран, отношението ни към борбата на гражданите в Иран за повече свобода, за повече права която би трябвало да подкрепим е, доколкото е възможно в един глас. Така че на е, глобално равнище е, също трябва да търсим възможност за постигане на съгласие. Що се отнася до възможностите за санкции, като че ли американците са се устремили към едно глобално съгласие, ние във всеки случай е, настояваме най-вече за прозрачност, е, която се иска и от май, така че на и на тази основа бихме могли да постигнем а, е, съгласие. Както виждате, има много-много сигнали за това, че съгласието, консенсуса не е в никакъв случай непостижим. Ролята на Иран в региона е важна тема. Констатираме, че има нюанси в е, становищата. Групата на НП споделя виждането на е, докладчика, че Иран представлява заплаха за региона не само за Израел, но и за други съседни държави. Това обаче не означава, че трябва да спрем диалога или контактите Напротив, трябва да се използват всички възможности, за да се покаже на е, управляващите в Иран кое е възможно и допустимо и кое е недопустимо. Що се отнася до ролята на Турция, в никакъв случай е, не бих е, подозирал Турция в някакви нечестни е, така, помисли е, във връзка с е, отношенията с Иран. Не. Е, мисля, че Турция би могла да бъде един много конструктивен партньор в е, връзка с е, уреждането на отношенията и с Иран. Е, и на проблемите с тази страна. Така че не бих подозирал Турция в някакви е, така, подмолни е, и нечестни действия. В доклада се съдържа потенциал за идентифициране на общите интереси. Има изменение на колегата Елмар Брок за евентуална конструктивна намеса и помощ, участие на Иран в ситуацията в Афганистан, което е предложение, заслужаващо внимание, би трябвало да се помисли и за тези аспекти на ролята на Иран в региона. Изпълнен съм с увереност, че е, в съвместни е, така, усилия с е, сътрудничеството на е, всички докладчици в Сянка и най-вече с активната намеса на докладчика ще можем да постигнем желаното съгласие. Колегата Шаки има думата. Благодаря, господин председателю. Искам също да благодаря на докладчика Белдер, както и на колегите. Много неща вече бяха споменати. Мисля, че всички сме съгласни, че искаме да работим конструктивно, съвместно. Искам да помоля за пояснения по някои въпроси, въпреки че Докладчикът се изразява народния ми език, а аз изпуснах някои подробности и за това бих искала да помоля за разяснение последното. Когато се говореше за компромисните изменения, докладчика каза, че тъй като има много изменения, които са идентични, няма основания да се използват те като основа за постигане на компромисно изменение но мисля, че това показва общи интерес. За това те трябва да послужат за основа за намиране на компромис. На следващо място, дали ще бъдем конкретни за някои случаи или пък да се фокусираме върху някои от основните ни безпокойства в по-общ план. Например, дали да споменаваме конкретни случаи за прилагане на смъртното наказание, така както беше споменато в предишни доклади. Затова искам да попитам докладчика какво е неговото мнение по въпроса. За да бъдем конструктивни, както сигурно желаем всички, риториката по отношение на Ирак, Иран е много важна. За това трябва да се спрем на фактите по-скоро така както вижда Европейския парламент. Много неща бяха споменати за Турция, има различни мнения. Аз искам да приканя колегите да не използват този доклад, за да изразят общото си мнение за Турция, да видят по какъв начин Турция може да допринесе за отношенията с Иран. Мисля, че може да се прецизира малко формулировката, това може да стане на заседание на докладчиците в сянка. Трябва да бъдем много конкретни и да се направи ясно разграничение между гражданите на Иран и правителството на Иран. Ние искаме да подкрепим хората на Иран в тяхното желание изцяло да се прилагат правата на човека Когато говорим за отговорност, мисля, че трябва да се фокусираме е, и върху нашата отговорност. Някои държави е, членки, е, доколкото знам, са готови да приемат беженци от Иран и поне първоначалното мнение, доколкото разбира на докладчика, е в подкрепа на тези изменения. Каква е възможността да се наложат санкции върху отделни лица от режима? за сериозни нарушения на права на човека, които ние силно заклемяваме тук. Това са моите въпроси. Като начало очаквам възможността да работя съвместно с всички колеги, за да изготвим един по-конструктивен, по-кратък доклад по въпроса, който е важен и съм убедена, че ще можем да работим съвместно по него. Председателя, благодаря. Следващият оратор е Госпожа Льозинг. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Белдер. Няма да навлизам в подробности е, по измененията, които са внесени, а ще представя основната позиция на моята политическа група. При последното заседание на комисията поясних че става дума за много сложна ситуация и в политическо, и економическо, и а, демократично отношение, свързано с правата на човека в Иран. И затова трябва да сме много внимателни там, където а, нещата се разминават тотално с нашите виждания. Няма да можем да се съгласим с докладчика. Ние желаем на едно изясняване на политиката на Европейския съюз, която да цели към е, преустановяване на изолацията. Смятаме, че изолационната политика, политиката на изолация в никакъв случай не е в състояние да подобри положението на нещата по отношение на правата на човека. Що се отнася до ядрената програма и е, разширяването, така да се каже, на безядреното пространство, на пространството без ядрена енергия, да обхване и този регион в Близкия изток. На всяка цена е, смятаме, че трябва да се търсят е, мирни решения по отношение на ядрената програма на Иран. Решения по пътя на дипломацията, на преговорите. В никакъв случай не бива да допринасяме чрез изостряне на тона е, към ескалация на напрежението. Това е, би било вредно за всички страни. След като имаме опит е, от ситуацията в Ирак и събитията в тази страна. В никакъв случай не бива да забравяме резолюцията на ООН която бе приета при ограничаване на действието на член първи от Хартата за правата на човека на ОНЕ. Иран до този момент не е нарушавал съответната резолюция. Протокола обаче не е ратифициран от Иран, така както не е ратифициран и от други страни. Четири изменения носят характера на на текстове, които биха могли да засилят е, изолацията и съответно ескалацията на напрежение по отношение на Иран, така че няма да ги подкрепим. Благодаря на госпожа Лензинка, сега господин Танок. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя колегата Белдер. Моята група ECR е споделя неговия подход към този брутален и опасен режим. Аз не съм се запознал всички изменения или предложенията му за компромисни изменения. Аз също приканвам за заседание на докладчиците в Сянка. Аз съм такъв от името на моята група. Има разлики в мненията, не само в парламента, между хората не само в нашия парламент, но и в международната общност. Има ястреби и гълъби. подаването на ръка на режима не ни довело до нищо. Намирам за абсурдна идеята от ГУЕ да не се налагат санкции. Това би означавало одобрение за един режим, който нарушава договора за ядрено неразпространение. Това изисква налагането на санкции, иначе защо е този договор? Това е държава, която подкрепя тероризма, Хизбола. Това е обвинение също от ООН за... Хамас е обвинено от ООН за това, че има пръст в убийството на Харири. Иран също е заплаха за Израел. Мисля, че е абсурдно да правим разграничение между джад и останалото ръководство на държавата. Той не може да каже обаче нищо без върховният лидер, когато говори, той говори от името на всички, цялото ръководство, не в лично качество само. Някои от по-умерените държави в залива също се опасяват от ескалацията в въоръжаването в региона. Разбира се, трябва да ангажираме повече Турция като участник в процеса. За съжаление, те гласуваха против санкциите срещу Иран в ООН. Аз очаквам, очаквам да се срещна официално с докладчика в рамките на общо заседание с докладчиците в Сянка. Благодаря. Господин Салафранка има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за работата, която е свършил. И бих искал да повторя още един път това, което изтъкна господин Гала и нашата позиция по отношение на този доклад. Разбира се, използването на дипломатичен език, когато говорим за Иран, не е лесна работа. Трябва да бъдем достатъчно ясни и прозрачни в нашата оценка какво значи, че имаме 198 изменения? И повечето те изменения от две групи зелените и социалистите. А те заедно не са мнозинство в нашия парламент. Когато анализираме тези близо 300 изменения, виждаме съвсем ясно, че те е, се опитват да въведат един по-дипломатичен език, е, нещо, което е много трудно да се постигне в този случай. Тези изменения, казах пак, е, идват от две групи, които съвсем не са мнозинство в, в Европейският парламент. И за това смятам, че някои от измененията, примерно от страна на либералите, във връзка с смъртното наказание, с не спазването за договор за неразпространение на ядреното оръжие, въпросите, които се отнасят до културата и така нататък, трябва да, на тези изменения да се обърне повече внимание. Необходимо е да постигнем консенсус, но този консенсус трябва да бъде балансиран трябва да бъдем много внимателни в подхода си към този много важен доклад. Надявам се, че докладчиците в Сянка ще могат да намерят необходимото равновесие. Смятам, че ще избегнем истинския дебат ако наставаме само на това, че има 300, близо 300 изменения, защото тези 300 изменения се отнасят само до някои страни на въпроса. Трябва обаче нашия доклад да отразява общото мнение на Европейския парламент, а не да бъде едностранчив. Благодаря. Благодаря. И господин Мауро, последен. Благодаря, господин председател. Две забележки. Преди всичко бих искал да благодаря на господин Белдер за работата, която е свършил. Имам предвид по-специално предстоящата среща на докладчиците в Сянка. Защото това, което ще кажа, се отнася и за настоящото заседание и за е, работа на доказите в сянка. А не човешките права са в центъра на това, което обсъждаме. А, става дума за, изобщо за нашия подход към Иран. Трябва да се избегне а, а, разликата между това, което някои страни а, европейски страни предприеха като отношение към Иран през 79-та година на миналия век и отношението на Европейския съюз към Иран днес. А мисля, че има огромна разлика между тези две позиции. Много различна е ролята, която някои европейски страни играха в миналото и сегашната тенденция да се като че ли пренебрегваме тези проблеми, да пренебрегваме редица факти. Какви са тези факти? Много просто е това. Ако погледнем иранският режим днес, пък и на иранското общество като цяло, силата на, на държавата, има някои неща, които не трябва в никакъв случай да пренебрегваме. Иран се опитва да стабилизира своите съседи. Например, Ирак. Опитва се да дестабилизира и Ливан. Опитва се да установи хегемония над някои държави от Персийският залив. Това, което причинява напрежение с Саудитска Арабия и с други страни. А това всичко трябва да се вземе преди да бъде отразено в доклада, ако искаме изобщо да кажем нещо смислено. Ние не се опитваме да изолираме иранското правителство, в никакъв случай не сме предубедени но не трябва да пренебрегваме това, което това правителство прави. Трябва да му помогнем то да излезе от сегашната си изолация. За тази цел трябва да задаваме ясни и прости въпроси, само по този начин ще получим отговори на по-сложните въпроси и проблеми. Съгласен съм с господин Бейон, трябва да получим отговор на въпросите, които задаваме защото иначе ще произведем един документ, който няма да има абсолютно, от който няма да има никакъв смисъл. Може някои от нашите посолства да му се зарадват на един подобен документ, но той в никакъв случай няма да очертае насоката на европейската политика спрямо Иран. Сега господин Видал Квадрос. Господин Видал Квадрос първо. Благодаря ви много, господин председателю. Както някои от предишните оратори подчертаха, най-вече господин Салафранка, позицията на Европейския съюз а, спрямо Иран е изключително а, чувствителен въпрос а, на нашата външна политика. Тук е заложена нашата репутация и трябва да бъдем последователни в отстояването на принципите ни. Доклада на господин Белдер е една добра основа за разисквания в Европейския парламент. Трябва да разглеждаме този доклад в контекста на последните събития. Преди няколко дни госпожа Шултуека, правозащитник, юрист, защитник на политически Е, затворници в, е, в Иран, е, беше осъдена само за това, че си е вършила работата. Сереми беше обесена Тя има син, който е в изгнание в, в Ирак като дисидент. А тя беше обесена. Това е нетърпимо. Ние имаме една декларация, която беше приета на 25 ноември. В този текст ние ясно заявяваме, че някои от живеещите в този лагер са били осъдени от режима в Иран, само защото са посетили свои роднини. Но какво постигнахме с тази декларация? Нищо, господин председателю. Нашето възмущение не води до нищо невинни хора умират. Всичко това се случва без силната реакция на Европейския съюз. Поне тази реакция не е толкова силна, колкото би трябвало да бъде. На базата на този доклад и на базата на отличната работа на господин Белдер, искам да призова върховния представител да се слуша поне веднъж в е, това, което казва Европейския парламент е, и ясно, публично да заяви, че осъждаме тези неприемливи действия от страна на иранското правителство. В светлината на последните събития те трябва да заклейми атаките срещу живеещите в беженския лагер а, Ашраф. Благодаря. Госпожа Оман Ройтен. Благодаря, господин председател. Поисках думата, тъй като стана дума и за отношенията между Иран и Турция. Ще помоля да се погледне и доклада за Турция е, преди е, да е, вземем окончателно становище. Би трябвало да имаме предвид и нашите текстове в този доклад. Не трябва да се забравя, че Турция е един много важен участник в регионалните процеси. Това е един изключително важен играч в региона. Върховният представител на Съюза трябва много, много добре да премисли е, позицията на Европейския съюз по отношение на Турция и оценката на ситуацията в тази страна. Освен това да направи нещо повече за координиране на нашите становища. Е, същевременно е, трябва да имаме предвид, че Турция би могла да помогне в възпирането на ядрените стремежи на Иран и освен това, не бива да забравяме и в ООН как се гласува и каква е позицията на Турция по отношение на демократизацията на страната, най-вече по отношение на правата на човека. И така, господин председател, ако ние възприемем именно тези текстове е, и тези моменти, които са заложени в доклада ни за Турция, ще можем да е, изразим в крайна сметка становището на всички нас. Благодаря на госпожа Омен Ройтен. Господин Белдер, ако желаете, бихте могли да кажете няколко заключителни думи, да реагирате на коментарите на колегите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Колеги, много ви благодаря за вашия принос в този дебат. Някои много интересни неща бяха казани. Ще помисля по, по тях и това, което господин Позван каза а, различни идеи, има различни подходи. Винаги е добре да имаме проучване. Аз разполагам с проучване за положението в Персийския залив и непременно ще помисля по него. Разбира се, може да имаме различни мнения, но добре е да помислим, да говорим с секретарята, да видим какви ще бъдат сроковете. Чух някои от е, съображенията на докладчика за Турция, чух съображенията и на други колеги. Искам да им благодаря за това, че те така стимулираха у мен е, размисъл, усилиха решителността ми да представя един е, достатъчно добър доклад. Това са обаче в някои случаи различия, които трябва да намерят решението си чрез гласуване но преди да стигнем до гласуване, разбира се, аз ще бъда готов да използвам всички възможности. Бих искал да имам още една среща с докладчиците в Сянка, за да видим дали можем да се споразумеем, да се споразумеем плодотворно по повечето въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Белда. И сега не ми остава нищо друго, освен да ви съобща графикът. 1 февруари. Гласуване в комисията по външните работи, гласуване в пленарна зала на първата сесия през март. На 1 март и сега ще трябва да направим кратка пауза. Ще подновим работа в 11 часа с семинара за Исландия, който ще бъде председател на господин Провела. Благодаря. colleghi, stiamo per concludere la sessione di questa mattina. Уважаеми колеги, преминаваме към заключителната част на днешното заседание. Семинар, посветен на Исландия в Европейския съюз, предизвикателства и перспективи. Ние знаем, че Исландия все по-често е точка от дневния ред на нашата комисия. Нещата са свързани естествено с процеса на присъединяване и състоянието на нещата в потенциалните кандидати за присъединяване към Европейски съюз. Днес ще се посветим в последната част от заседанието на кандидата за членство Исландия – Поканили сме интересни гости, които ще бъдат лектори на семинара. След това ще проведем и дискусия. Господин Преда е докладчик от страна на Европейския парламент. Ще има и посещение на наша делегация в Исландия, която ще се срещне с представители на правителството и парламента, за да се обсъдят важни въпроси, свързани с процеса на подготовка за присъединяване. Много се надявам, че ще проведем е, е, добър диалог е, с помощта на експертите, които сме поканили. Господин Торхалсон е професор по полити... политология в Рейкявик. Той ще ни запознае с общата рамка на подготовката за членство в Исландия. След това е, Дейвид е, Керви, който е от е, ОИСР в Париж, економически отдел. Той ще се спре най-вече на економическите въпроси. Елисън Белс е професор в университета в Рейкявик. Работила е и в научен институт в Стокхолм преди това. Тя ще се спре на някои аспекти, свързани с сигурността. Алехандра Касканя, директор в дирекция разширяване и Николас Ханиган, заместник ръководител на мисията на Исландия към Европейския съюз, са също наши лектори. И накрая, но не на последно място, Греъм Ейвари, който е старши консултант към Европейския политически център в Брюксел. Той е, ще се спре и на въпроси, свързани с е, парламентарните дебати. Е, позволете ми веднага да дам думата на господин Тархалсон. Господин председател, уважаеми дами и господа, най-напред искам да благодаря най-сърдечно за възможността да участвам в този семинар. Една от моите важни задачи е да обяснявам на моите студенти отношенията между Исландия и Европейския съюз. Това е всъщност любимата ми тема. Ще разделя а, лекцията ми на 7 части, ще направя кратки заключения и ще бъда готов да отговоря на въпросът какво е необходимо, за да а, се отговори с да на исландския, в исландския референдум. Економическата а, а, криза, която заседна исландската крона през март 2008 година, стимулира дебат мнозина в Исландия започнаха да си задават въпроси правилна ли е вътрешната и външната политика на страната. А включително и предстоящата кандидатура на Исландия за влизане в Европейския съюз. Това даде възможност на проевропейските сили и въпросът за влизането на, Ирландия, на Исландия в Европейския съюз стана ключов въпрос на изборите 2009 година. Кандидатурата стана предварително условие за съществуването на е, коалиционното правителство между консерваторите и партията на независимите и за създаване на коалиция с левите е, зелени. Социал-демократите продължаха работата във връзка с е, кандидатурата на Исландия, като изтъкнаха економическите предимства и това, че бъдещето на Исландия е в Европа. В миналото Исландия се присъедини към ЕФТА и Европейската економическа общност, Европейско економическо пространство. А другата партия, не, мнозина не се присъединиха към, към, към социал-демократите. Левите, зелените сили продължават да се противопоставят на влизането на Исландия в е, Европейския съюз. Партията на независимостта продължава да бъде е, против, е, против влизането на Исландия. Тоест, мненията са разделени. Някои препоръчват едностранното възпремене на еврото след последните избори, за да се привлекат проевропейските гласоподаватели. Европейската политика на центристската прогресивна аграрна партия е все още много спорна. Преди две години партията промени своята политика, така че сега формално е за кандидатурата на Исландия с някои условия. Но две трети от нейните членове в парламента гласуваха срещу кандидатурата на Исландия. А също така депутатите на гражданското движение, които организираха протестите пред миналата зима, те са също срещу влизането на Исландия в Европейския съюз. Политическите дискусии в Исландия се доминират от диспутът във връзка с ICT. И по този начин истинските качества, истинските предимства на членство в Европейския съюз не се обсъждат така централно, както би трябвало да бъде. Исландците смятат, че всички тяхни най-близки съседи, с изключение на отровите Фаро са ги напуснали в, в време на тяхната най-голяма нужда, по време на най-голямата им нужда. И кандидатурата кандидатурата на Исландия очевидно се засяга от споровете около айсет. Във връзка с, за разлика от предишният период, когато почти всички бяха за влизането на Исландия в Европейския съюз, след економическия срив положението се промени. Но все пак мнозинството от господавателите продължават да бъдат в полза на продължаване на разговорите, преговорите за присъединяване на Исландия. Миналата година възникна идеята за оттегляне на кандидатурата на Исландия, което предложение – не получава подкрепа. Него, подкрепата за него все още, се все още продължава да намалява. Антиевропейското движение набира сила и особено в селските райони. То се подкрепя от асоциациите на фермерите, които твърдо застават срещу членството в Европейския съюз така, водещи личности в това движение в парламента направиха предложение за референдум за това дали да продължат преговорите за присъединяване към Европейския съюз или да се пристъпи към незабавно оттегляне на кандидатурата на Исландия. За сега по от тези предложения не е предприето нищо от страна на Исландският парламент. Антиевропейското движение а, също така а, се засили във връзка с натиска от страна на Европейския съюз Исландия да приеме европейското законодателство още преди влизането си в Европейския съюз. Правителството отчита опасенията в това отношение и обещава приспособяването към европейското законодателство да бъде колкото по- може по-ограничено и най-важните решения да се взимат чрез референдуми и гласуване. Популистското движение се реорганизира, създаде свои асоциации за Исландия да, бъде, да има национално независимо развитие. Политическите партии и организациите Организациите на, работодателите и работниците подкрепят присъединяването от това са и консерваторите и социалистите. Синдикалните организации обаче още не са се изказали категорично по въпроса за кандидатурата за влизане на Исландия в Европейския съюз. Те обаче ще се включат в дебата с пълна сила, когато наближи времето за референдума за членство на Исландия в Европейския съюз. Конфедерацията на работодателите е, не е активен участник в дебата. Това е поради вътрешното разделение на нейното е, е, ръководство. От една страна е мощната федерация на собствениците на риболовни кораби, които продължават да се противопоставят на влизането на Исландия в Европейския съюз и те имат блокиращ глас в конфедерацията по въпроса за членството в Европейския съюз. Сега да кажа няколко думи за исландските медии. В тях се води широка дискусия за плюсовете и минусите на евентуално членство в Европейския съюз. Но онези, които водят този диалог, понякога нямат достатъчно познание за да направят разлика между реалността и фантазията по отношение на Европейския съюз. От друга страна, консервативният вестник Морген Бладет категорично води политика срещу членството Европейския съюз под влиянието на нагнатите в риболовната промишленост. Частните канали и някои други мал, са малко по-равновесени по отношение на членството в Европейския съюз, но не правят достатъчно за да информират обществеността. И накрая. Ще има ли да за членство в Европейския съюз при референдума? трябва договора за присъединяване да бъде одобрен от мнозинството гласоподаватели. Но за да стане това, трябва да се отговори на две, два въпроса. Първо, че ще продължи а, риболовната промишленост в Исландия да продължи да действа както до сега в рамките на общата политика за рибарството. И второ, как ще се впишат селскостопанските производители на Исландия в общата селскостопанска политика? Друг важен въпрос ще бъде споразумението за стабилизиране с Европейската централна банка, за да се осигури стабилността на кроната и да може Исландия да отговори, отговори на критериите за възприемане на еврото. А ако се, тези условия са изпълнени, вярвам, че правителството или най-малкото социал-демократите ще могат е, да е, водят кампания за едно да в референдума е, за членство на Исландия в Европейския съюз. Най-малкото в този дебат те ще покажат, че Исландия има стратегически интерес да участва пълноценно в Европейския съюз. Но другите партии, които продължават да се противопоставят, също имат своите шансове и за сега изходът е труден, предвиждането на изхода е трудно. Надяваме се, че Европейския парламент ще ни помогне със своето разбиране и със своята подкрепа. Благодаря. Благодаря. Благодаря за това е ясно представяне на темата. Давам думата на госпожа Алисън Байлс. Благодаря, господин председателю. Моята презентация ще бъде направена след малко. Искам преди това да кажа, че винаги е чест да говоря пред Европейския парламент и като моя колега аз ще дам една обща информация, тъй като Исландия представлява по-специален случай в сферата на сигурността и отбраната и е интересно да се опитаме да разберем тези особености. Тя е страна-основателка на НАТО, но няма свои въоръжени сили. Има практически основания за това. Тя се намира на един изолиран а, остров и малко вероятно там да има сухопътни операции. Затова разчита повече на а, кораби и Душна защита. Но това е факт, който е добре прият в политическата култура на Исландия. Това е сравнително нова държава. Тя получи за пръв път контрол върху външната си политика и политика за отбрана през 1944-та. По време на студената война тя беше в доста несигурна позиция в Северната, Северния Атлантик. Единственият начин беше да се присъедини към НАТО, а НАТО може да я защитава само чрез силите от САЩ, идвайки от Запад, които имаха голяма военна база в Кефлавик и които осигуряваха отбраната на Исландия и други важни услуги. НАТО беше представена а, с голям а, <clears throat> радар, също в Кефлавик, но тъй като САЩ присъстваха, те се грижаха и за радарните инсталации. Силите на САЩ, както вероятно знаете, бяха едностранно оттеглени през 2006 По-късно ще се спра на ефекта от това. За сега трябва да видим какво означаваше този опит за разбирането на Исландия за сигурността и отбраната. Отбраната се осъществяваше от други. Това винаги пораждаше спорове. Имаше противопоставяне на САЩ и НАТО, особено от радикалната левица. В резултат това, което Исландия правеше сама за а, своята отбрана, да има добра охрана по крайбрежието, добра гражданска защита и сили за спасителни операции. Акцента беше поставен върху цивилния характер на отбраната. Исландия не се нуждае от широка концепция за сигурността, защото има малки проблеми, няма вътрешни конфликти, няма голяма престъпност, 80% се самоосигурява с енергийни източници. След оттеглянето на САЩ, лидерите на Исландия трябваше да поемат повече отговорност за собствената си сигурност. Двустранни споразумения бяха сключени с Норвегия, Дания и редица други държави. НАТО даде съгласието си да разполага от време на време свои сили, за да покаже а, своята решимост а, да осигурява въздушната отбрана на Исландия. Бяха закупени нови кораби за крайбрежна охрана. За радарната инсталация Една от идеите беше да се създаде исландска агенция за отбрана, но тя беше спорна идея и за десницата, и за левицата. И по-голямата част от дейността беше прехвърлена на други агенции. Въпреки това беше постигнато съгласие, има дебат все още, но изглежда, че повечето от дейностите ще преминават през новото Министерство на вътрешните работи и на крайбрежната охрана. Беше предприята интересна инициатива от предходното правителство. Това беше а, дясно социал-демократическа коалиция. Беше изготвен доклад през март 2009, който направи а, оценка на риска за Исландия и а, беше изложена една широка представа за това как да се подходи към сигурността, економическа, екологична, киберотбрана и прочие. Не бяха предприяти незабавни действия, но настоящото правителство обеща в средата на 2010 че ще изготви национална стратегия за отбрана, обхващайки всички аспекти на сигурността. Вероятно, то ще се базира на оценката на риска, за която споменахме. Що се отнася до Европейския съюз и преговорите за присъединяване, мисля, че тук нещата са прости и не можем да очакваме съществени проблеми относно участието на Исландия в общата политика за сигурност и отбрана и общата политика, външна политика и политика за сигурност. Исландия отразява а, северните цели ценности, за подкрепа на мирните мисии и други. Исландия допринася за миротворчески мисии с граждански сили от експерти, които се организират от Външното министерство. Исландия със сигурност иска да заяви, че тя ще се присъедини към Европейския съюз като невоенна държава и няма намерение да развива военни сили в бъдеще. По какъв начин стратегическата роля на членството в Европейския съюз се разглежда от ирландска страна? Има преобладаваща разбиране за отбраната и сигурността и това разбиране е доста тясно. Малцина са унези, които разбират, че Европейският съюз е стратегически сила, може да защити Исландия и че може да осигури стратегическа економическа защита, а може би да внесе известна економическа дисциплинира. Тези, които настояват за членство в Европейския съюз, намират идеята за стратегическа сигурност, осигурена от Европейския съюз, не означава, че трябва да се противопоставяме на НАТО. От гледна точка на Европейския съюз, Исландия не се разглежда като голям стратегически актив или пък бреме. Стратегическите въпроси не могат да се съпоставят с тези, свързани с разширяването, сключване на страните от Западните Балкани. Но има един въпрос, който е от е, интерес и това е отварянето на Арктическия регион. Знаете, че Европейския съюз непрекъснато определя своята политика по отношение на този регион. Иска да бъде сериозен фактор в този регион в е, контекста на промените в е, климата, в економически контекст. И тук е, подхода на Исландия към Арктика е от особен интерес – мисля, че Ирландия като цяло ще бъде положителен партньор за Европейския съюз в този регион. Тя има отлични отношения с съседите си, набляга на сътрудничеството с скандинавските страни, с Феройските острови, с Гренландия. Има сътрудничество, което е добре развито. Има също добри отношения с Русия които не бяха помрачени от някои съображения, свързани с прелитане на все повече самолети на Русия над територията на Исландия. Арктическата политика на Исландия е в голяма степен в съответствие с политиката на Европейския съюз. Исландия подкрепя Европейския съюз в търсенето на по-засилена роля в рамките на Арктическия съвет. Европейския съюз и Исландия вече се сътрудничат в тази област и ще продължат да го правят и без членството на Исландия в Съюза, но искам в заключение да подчертая, че преди всичко, поради арктическия фактор, дори ако сигурността и отбраната на Исландия да не са толкова тясно свързани с процеса на европейска интеграция в миналото, този процес може да се обедини по един динамичен, положителен начин – като се промени програмата в сферата на сигурността в региона и като се преразгледат новите сфери на стратегическо сътрудничество, които се откриват сега. Благодаря за вниманието. Председателят. Благодаря. Давам думата на господин Дейвид Кери. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да говоря пред вас за някои економически и финансови аспекти на кандидатурата на Исландия за членство в Европейския съюз. Искам да се спра на три главни въпроса. Първо, влизането на Исландия в Европейския съюз като път за влизане в евро, евроарията – Второ, общата политика в областта на риболова и общата селско зупанска политика. И трето, отговарянето на условията, от как да отговори това на условията за пакта за стабилност и растеж. Първоначалните мотивите за кандидатурата на Исландия за влизане в Европейския съюз бяха за да може Исландия да се присъедини към европейската а, а, економическа общност, не можеше, за да може Исландия да се възползва от възможностите на Европейската централна банка. Разбира се, исландските банки имаха възможност да взимат, да разчитат Централната банка чрез своите клонове в Европа, но исландските банки имаха проблеми с ликвидността, главно защото бяха, тяхната подъжоспособност бе подозирана. И тези подозрения бяха потвърдени от мащаба на загубите на исландските банки през 2008 година. Независимо от това, един положителен аспект на това, че Исландия имаше своя собствена валута, беше, че обесеняването на валутата даде възможност за приспособяването на реалната економика след финансовата криза. Виждаме тук как дялът на вносът рязко е намалял, а износът като дял от БВП се увеличил. Тази графика показва загубата в конкурентоспособност по време на а, силите на развитие и тази тенденция как се а, коригира чрез девалвацията. Присъединяването към еврото а, едва ли ще има от него полза за Исландия. Струва ми се, че независимо от това, е, ще има е, наистина предимства за Исландия да се присъедини към еврото, особено е, за исландската търговия с, членовете на европейската зона. Ще намали рисковете, паричните рискове и рисковете от инфлация. Ниските лихвени проценти ще дадат по-голяма интензивност на производството и ще повишат производителността на труда. Присъединяването на Исландия към Европа тук набързо ще покажа какви са характеристиките му в тази таблица. Виждаме, че коралиционните коефициенти между Исландия и е, европейската економическа зона са сравнително слаби, т.е. корелацията не е голяма. Виждаме тук шоковете, на които е подложено предлагането и търсенето. В първата част графика виждате, че Исландия не, не, не показва особена корелация в, в, по отношение на тър, предлагането и много слаба корелация по отношение на търсенето. Този статистически анализ като че ли по-скоро отговаря на движенията в шведската крона. Независимо от това, възможно би било за една страна като Исландия да се присъедини успешно към Европейския съюз поради своят добър пазар на труда, се може Исландия да направи корекции в обменните курсове, без това да се отрази на заетостта и производството. Големия въпрос обаче и така труден въпрос за решаване, това е в областта на рибалството. Исландия има значи, добро развитие, добре управлява, устойчиво управлява своите рибни ресурси. И тук на първата графика виждате уловът, реалният улов, който отговаря на научните препоръки за допустимият улов. Докато в улова на треска в Северно море, докато съветът за експлуатиране на ресурсите на Северно море препоръчва мораториум, и въпреки това уловът е значително по-голям от нула. Тоест, разликата е, че в Исландия всичките, всяка заловена риба трябва да бъде доставена на брега. Нещо, което не е практика при всички северни държави, които ловят в северната част на Атлантическия океан и Северно море. И в е, риболовната промишленост е, няма, разбира се, интерес от е, прекаленото експлуатиране и изчерпването на рибните ресурси. Риболов е много важен за Исландия. 40% отива за изнот, 89% от БВП. И за Исландия особено важно е, е, да запази този е, ценен ресурс. Е, и трябва общия допустим улов да продължава да бъде основава на научните препоръки и квотите да се спазват много стрикно. Друго труден въпрос при преговорите с Европейския съюз е ОСП, общата селско-стопанска политика. Ако погледнем тази графика, ще видим, че защитата на селските стопани в Исландия е така много висока и от економическа гледна точка присъединяването към, на Исландия към ОСП би било ефективно, тъй като то ще намали а, защитата предоставена на селските стопанските производители до нивото на Европейския съюз, което ще насърчи производителността и така по-реалистични цени които са, в момента са около 50% по-високи от реалното поради политиката за защита на производителите. Но политическите класи в Исландия се опитват да договорят споразумение, за да продължи Исландия да се радва на високо ниво на защита на своите селскостопански производители, така както е в момента. Друг въпрос, който исках да спомена, това е факта, че в Европейския съюз Исландия трябва да отговаря на изискванията на пакта за стабилност и растеж. Това не би било особено трудно за Исландия, която има, имаше добра данъчна политика преди кризата и а, практикува така. А, а, прилага много строга програма за консолидация чрез стендбай заем. Тази година ще е, има надвишение на приходите на разходите в бюджета, а подобно ще бъде положението и през следващата година. И а, е, дълга ще бъде с около, от 2014 година около 15% от БВП. Друг аспект на пакта за стабилност и растеж е, е това, че той ще помогне за поддържането на данъчната фискалната дисциплина в бъдеще. В заключение, Присъединяването на Исландия към Европейския съюз е привлекателно, ако може да се запазят рибните ресурси, с които страната експлуатира в момента. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на представител на Европейска комисия Алехандра Каскраня. Благодаря. За мен е удоволствие да участвам в днешната среща. Аз ще направя няколко още бележки. Ще се спра конкретно наказаното в една от презентациите. Благодаря, господин Преда, че беше организирана тази среща, този семинар за Исландия. Искам да кажа защо Исландия и Европейския съюз трябва да се привличат взаимно. Това се съдържа в член 45.2 и 49, където се казва, че всяка държава, която спазва ценностите, посочени в член 2, може да кандидатства за членство в Европейския съюз. Член 2 посочва, че Съюзът се основава на ценностите на спазване на човешкото достоинство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и а, е, спазване правата на човека, включително тези на представители на младсенствата. Това са ценности, присъщи на всички държави и членки, както и плурализъм, недискриминация, солидарност, равенство между мъжете и жените. Исландия напълно отговаря на тази парадигма за присъединяване. И това е добро основание, защо Исландия е привлечена от Европейския съюз, а Европейския съюз е привлечен от Исландия. Институциите на Европейския съюз осъзнават това и това е отразено в становището ни за Исландия по нейното кандидатура за членство. Разглеждайки различните критерии, ние направихме извода, че Исландия вече отговаря на политическите критерии и че тя вече е изпълнила економическите критерии. Исландия също в голяма степен отговаря и на правото на Европейския съюз, защото тя е член на Европейското економическо пространство и в като такъв член тя прилага голяма част от европейското законодателство. Разбира се, тя преминава през процеса на аналитичен преглед, но вече е установено, че Исландия отговаря в голяма степен на, на изискванията в законодателната област. И така, какви са перспективите на Исландия за членство в Европейския съюз? Искам да се спра първо на реалните предизвикателства. Те са свързани с достиженията на правото на Европейския съюз. Да продължаващия скрининг по 33-те глави, по които се водят преговори. Исландия действително е постигнала напредък но установихме, че има проблеми по някои главите на глави. Това с селско стопанство, рибно стопанство, околна среда. Там са основните трудности. Някои от другите въпроси, свързани с главите по общата външна политика и политика за сигурност, няма да представляват проблем. Въпросът е да се подготвят за участие. Рибарството ще бъде най-чувствителният въпрос в преговорите. Исландия има много напреднала политика за управление на рибните ресурси, за устойчивото управление на ресурсите, но Исландия ще трябва да отвори рибарството като сектор в съответствие с Правото на Европейския съюз трябва да осигури свободно движение на стоки, услуги и капитал. Това са съществени реформи за рибарския сектор. Има обща политика по рибарство. Исландия когато се присъедини, трябва да спазва новото аки, свързано с рибарството. Има проблеми от различно естество. Ние трябва да се подготвим. да се създадат нужните институции в сферата на селското стопанство. Исландия, както чухме, не иска да приеме европейското законодателство преди а, присъединяването към Съюза и че ще проведе референдум, когато е готова. Това е предизвикателство от по-друг характер, въпрос на политически избор. По отношение на околната среда, главата за околна среда, има несъответствие в политиката с търговския китолов в Исландия. Но в Исландия също има различни мнения, които трябва да бъдат обсъдени, най-вече с исландското общество. Когато се преодолеят тези основни предизвикателства, Важното е тук да подчертаем, че а, те са преодолими. The government on these choices. A word on the other challenge. Сега някои други предизвикателства, които не са пряко свързани с европейското законодателство. Първо, економическото положение в Исландия. Второ, Програмата за МВФ, която се изпълнява вече, беше одобрен третия транш миналата седмица, всъщност през настоящата седмица. Ситуацията с економиката е деликатна, но се подобрява. Има проекто споразумение между Исландия, Обединеното кралство и Холандия – и се надяваме, че ще бъде прието. По този начин двете основни предизвикателства ще бъдат преодолени. Но има и други предизвикателства, които възникват на хоризонта. И един от въпросите е свързан с хамсията. Исландия трябва да предоставя по-добра информация, повече факти на своите граждани. Това отново е отговорност на исландското правителство. Дебатът трябва да се проведе в исландското общество на по-високо и също времено на по-неформално ниво. Какви са перспективите за присъединяване? Може лесно да допуснем, че процеса на интегрирането и присъединяването на Исландия към Европейския съюз върви отлично, може би много по-добре, отколкото за всяка друга страна кандидата. Но дали това ще стане или не, това може да се каже само от Исландия. Това е избор, който Исландия трябва да направи. Благодаря ви. Bene, a questo punto la parola al rappresentante. А сега а, давам а, думата на председателят на, на, председателят на ръководител на исландската мисия в Европейския съюз Николас Ханиган. Дами и господа, най-напред бих искал да благодаря на АФЕТ за поканата да участваме в този семинар. Ролята на Европейският парламент е особено голяма в поддържането на демократичните е, ценности, е, от които се вдъхновява процеса на разширяване на Европейския съюз. Бих искал също така да спомена моята висока оценка е, за докладчиците, които говориха до сега, особено за тримата главни лектори и трябва да кажа, че съм съгласен с техният анализ на положението. Нека обобща какви са е, изгледите, особено като имаме предвид е, какво е положението до сега. Както знаете, Исландия кандидата през юли 2009 година. Преговорите започнаха на 27 юли 2010 година. Процесът на скрининг сега върви с пълна пара. И както вие знаете, това значи, че глава по глава се обяснява съдържанието на европейското право на нашите експерти и се надявам, че моята колежка от комисията ще се съгласи, че в момента се работи опорито, професионално и от двете страни. Искаме да благодарим за чудесното сътрудничество на комисията и а, много добре а, съзнаваме факта, че а, ще имаме полза от една добре организиран и изпитан процес а, за подготовка за присъединяване. Това е процес, който вече е доказано, че работи и то работи добре. Въпреки е, това, че нашата администрация е малка, някои от нашите министерства е, може би отговарят по размера си на отдели в други министерства, в други страни, но въпреки е, размера си ние имаме високо квалифицирани експерти. Експерти, които имат 16 годишен опит в прилагането на голяма част от законодателството по отношение на вътрешният пазар на ЕСЕ. И така стигам до вторият важен въпрос. Разбира се, Исландия вече е тясно свързана с европейското законодателство в много области. Няма да влизам в подробности. Моята колеса от комисията вече спомена нашето споразумение с Европейския, тирането ни към Шенген, общата ни работа в областта на правосъдието и вътрешните работи. И както Алисън Бел спомена, също така не трябва да забравяме факта, че ние отговаряме е, и се присъединяваме към почти всички части на общата политика за сигурност, е, е, обща външна политика и политика за сигурност. Също така имаме политическо споразумение с Европейският съюз за прилагане на ограниченията а, по отношение на приемането и когато е, се изключи международно споразумение по отношение на емисиите и когато се случи международно споразумение по отношение на предотвратяване на измененията в климата, ние ще, също ще се присъединим към това споразумение и ще спазваме неговите изисквания по отношение на емисиите. И още един въпрос, може да някой да изглежда страничен, но нещо, което не е обичайно за една страна кандидатка, да е внесла през 16 години милиони е, за намаляването на економическите и социални различия в рамките на Европейския съюз. Както вече беше посочено, ще има някои глави, които ще бъдат особено трудни. И тези глави а, вече са идентифицирани от моите колеги. И аз, несъмнено, трябва да се съглася, че рибарството, регионалната политика, а също така и паричната политика ще бъдат ключови области. там трудностите няма да са толкова политически, ще бъдат по-скоро технически, но във всички тези области, особено в областта на селското стопанство и на риболова, ще се ръководим от мнението на Исландският парламент, прието през 2009 година. Там се казва, че общите рамки, там се посочват общите рамки, в които ние ще водим, от, водим преговорите. Да кажа няколко думи за общественото мнение. Господин Торвалсон очерта основните параметри на общественото мнение – 63% от населението искат процеса за през... към присъединяване да продължи. Правителството заявява, че желае цялостен, прозрачен процес на присъединяване, при който да се предоставя балансирана и пълна информация на исландската общественост, Европейският парламент вече посочи значението на достатъчно доброто осведомяване на обществеността. Исландската общественост трябва да познава проблемите. Исландският парламент Алсинки играе ключова роля в тази кампания за осведомяване на обществеността. Вече екипи на нашия парламент са посетили по-големите селища в Исландия, повечето по-големи селища, където те разговарят с хората, опитват се да отговорят на техните опасения, да им разяснат положението. Ние вече имаме интерактивна нет страница в а, интернет, където всеки може да зададе въпросите си по всяка от главите, по които се преговаря и да получи веднага отговор по същество на своя въпрос. Надяваме се, че по този начин, заедно с начина по който се водят преговорите, исландската общественост ще бъде все добре информирана по същество за какво преговаряме и какво следва от след членството, би следвало членството на Исландия в Европейския съюз. Както вече беше споменато, се опитваме се да превърнем фантазиите относно Европейския съюз в реалност. съвместната комисия между Европейския съюз и Исландия играе много важна роля. Тя не е само символ, но също така върши много полезна, конкретна работа особено в задълбочаването на взаимното опознаване и демократичните връзки между Исландия и Европейския съюз. От, от тук на къде, нататък на къде? През юни ще превърши процеса за, на скрининга. Този процес има своя собствена динамика, ние не се състезаваме с никого. Ще му предоставим необходимото време. Нека кажа съвсем накратко и нещо по още един въпрос, който повдигна моята колегичка от комисията. Въпроса за Атлантическата скумрия. Всички крайбрежни държави са изправени пред тези проблеми. Знаете, че има четири такива крайбрежни държави и отговорността за опазване на тези запаси и за постигане на споразумение е в ръцете на тези четири крайбрежни страни. Ние гледаме на този въпрос като проблем, който трябва да бъде решен в рамките на тези четири страни, е, че трябва да бъде проблем, който да пречи на нашата процес, предпредседителния процес. Да спомена и нещо, което няколцина тук споменаха. А, ние имаме политическата, а, така, политическите сили, които се изискват от нас. Това се потвърждава и от мнението на комисията Както беше вече заявено, на първата конференция за присъединяване бяха намерени допирни точки, така че като зачитаме основните принципи на Европейския съюз, да може да се присъединим към него. Това ще е предизвикателство, което очакваме с нетърпение. Благодаря. Благодаря много и сега е, ще дам думата на докладчика. Не, поправя се председателят. Съжалявам, казва председателя. Господин Авери, имате думата. Благодаря, господин председател. Останалите оратори засегнаха изцяло основните въпроси. Какво мога да добавя? Аз имам дълъг опит в разширяването. Преди повече от 40 години аз участвах като младши сътрудник в екипа за разширяването с включване на Обединеното кралство. Сега аз работя по въпроса за присъединяването на Исландия като представител на мозъчен тръст. Искам да се спра на три кратки въпроса. Процеса на разширяване се ръководи от страните кандидати. Причината, поред когато имаме политика на разширяване, е, че има европейски страни, които чукат на вратата на Европейския съюз, искат да влязат в него. Ние никога от европейските институции не сме изпращали хора да а, канят някого, така че инициативата винаги идва от а, страните кандидатки. Какво означава това? Това означава две неща. Първо, имаме право да очакваме от Исландия да приеме основните принципи на Европейския съюз, е, законодателството, целите на съюза, включително в селското стопанство и рибарството, където, разбира се, можем да обмислим е, специални а, е, клаузи, които да отчитат специалните а, условия в, е, в Исландия, но не можем е, да предвижим, предвидим опт-аутс. Е, Освен това, членството в Шенген и в еврозоната. Това е исландска инициатива. Политическите сили в Исландия са тези, които искат присъединяване и те имат права и отговорности. Правителството има право да защитава интересите на страната си по време на преговорите, но има от отговорността да обясни на хората в Исландия причините, поради които членството е от стратегически интерес на Исландия. Разбира се, като се отчита успеха в преговорите по присъединяване. Аз считам, че те ще бъдат подкрепени при референдума, който а, ще се произнесе с да и няма да тръгне по пътя на а, Норвегия. Една от причините, по която имаше не а, от страна на гражданите на Норвегия, беше свързано именно с а, политиката по рибарство. Исландия е много по-различна от всички останали страни кандидатки. Тя е различна от страните, които сега кандидатстват, от Западните Балкани и Турция. Тя се различава и от кандидати от миналото, дори от северните страни, от скандинавските страни, които вече са част от Европейския съюз. Исландия е най-малката страна тя има 380 хиляди е, жители и ще бъде е, най-малката държава членка. Тя е напълно различна от е, Турция. Преди финансовата крах тя имаше най-високият брутен вътрешен продукт на глава от населението в Европа. Тя е подготвена, тъй като от 16 години членува в Европейското економическо пространство. Всичко това означава, че трябва да подхождаме диференцирано. Това е наложително да се прилага принципа на диференциацията. Ние прилагаме едни и същи, и същи принципи към следните кандидатки, но отчитаме техните особености. Ясно е, че Исландия има административния капацитет да прилага европейското законодателство в селското стопанство и други области. Тя вече прилага половината от това законодателство. Така че не трябва да правим същото проверка на Исландия, както правим проверка на страните от Западните Балкани. Исландия е различна, отдалечена и слабо разбирана в останалата част от европейския континент – Това е а, сложна а, страна, трудна за разбиране, изпълнена с парадокси. Млада държава, последната европейска територия, която е населена от викингите, но има най-старата литература в, в Европа. Ние не знаем дали Исландия ще каже да на присъединяването към Европейския съюз. Историческите, политически последици от едно нещо са важни, но със сигурност Исландия може да оцелее и извън Европейския съюз. Ако Исландия каже не, това няма да се отрази сериозно на европейското строителство или пък на европейската история. една малка цивилизована страна, ако ни отхвърли, няма да е края на света. Без да правим отстъпки по отношение на принципите при преговорите с Исландия, мисля, че ние трябва да помогнем на исландците да отговорят с да в референдума. Благодаря. Сега ще дам думата на нашия докладчик, господин Преда. Най-напред искам да благодаря на гостите за това, че се съгласиха да дойдат и да ни представят проблемите на Исландия. Всичко, което чухме, беше не само интересно, но ще бъде и много полезно. Много полезно ще бъде за доклада, който аз подготвям за а, комисията АФЕТ. Върху а, бъдещото присъединяване на Исландия. Този доклад ще бъде обсъждан през феврали или през март от Европейският парламент и се надяваме да бъде гласуван в пленарна зала през април. Ако не възразявате, искам да е, кажа някои неща във връзка с това, което чухме и да задам няколко въпроса. Най-напред искам да благодаря е, на господин Сорхалсън за начина по който той представи положението на Исландия и положението в Исландия. Така, когато Исландия се присъедини а, в, а, към европейското економическо пространство, положението беше различно. Тогава имахме, тогава имахме една партия, социал-демократия, които категорично подкрепяха присъединяването на Исландия към Европейския съюз. Сега а, има и други, които подкрепят това присъединяване, макар и подкрепата да не е така широка, както ни се иска. Искам да благодаря а, на Алиса а, Белс, която очерта стратегическото положение на Исландия. Искам да благодаря и на колегата Кари, а, който очерта економическите и финансови проблеми, свързани в Исландия. Неговия принос беше много интересен. Той анализира а, плюсовете и минусите от едно евентуално присъединяване на Исландия към Европейския съюз, също така и неговото символично значение. Бих искал да задам три въпроса на нашите гости – Първият ми въпрос е към госпожа Бейлс. Тя спомена отличните отношения между Исландия и Русия. Трябва да се споменат и добрите отношения на Исландия с Китай. Но нека се спрем първо на Русия. И тук бих искал да спомена това, което каза Грам Евери Мнозинството от новите страни членки се присъединяват към Европейския съюз в условията на едни доста напрегнати отношения с Русия поради миналото си. Докато в случая с Исландия имаме друг, друго, нещо друго. Исландия има добри отношения с Русия. Но искам да попитам, дали в интерес на Русия ще бъде Исландия да се присъедини към Европейския съюз? Или ако мога да го формулирам по друг начин, какво ще спечели Русия, ако Исландия влезе в Европейския съюз? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е към господин Торхалсон. В понеделник Исландският парламент ще гласува за новото споразумение относно банката iSafe с Европейския съюз. Какви са възможностите? Какви са възможните сценарии? Ако Исландският парламент одобри споразумението, можем ли да очакваме, че в публичният дебат ще се концентрира вниманието си върху бъдещото присъединяване на Исландия? Ако споразумението се от, бъде отхвърлено, дали общественото мнение ще се обърне срещу Европейският съюз? Това второ. И трето, искам да попитам за емоционалното и символно значение на присъединяването. Как могат европейските институции да влияят върху дебатът, който се води в Исландия? Виждаме, че в Исландия има партии, които са против присъединяването и към Европейския съюз, които се опитват да задушат не само дебатът, но и изказванията а, по отношение на Исландия, те искат да кажат, че Европейския съюз сякаш се намесва във вътрешните работи на Исландия. Възможно ли е да имаме истински дебат по въпроса за присъединяването или присъствието на каквито и да е външни лица или мнения ще се интерпретира като намеса в работата, в, в вътрешната политика на Исландия? Благодаря. Ще изчукам, слушаме всички въпроси и Два, две минути на въпрос даваме и след това ще пристъпим към отговори. Госпожа Гомеш първа. Госпожа Гомеш, имате две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря за интересните а, доклади. Аз съм от а, така другия край на Европа, от Южна Португалия и съм озадачена, но и също времено и доволна, че обсъждаме влизането на Исландия в Европейския съюз. Озадачена, защото разбирам, че поради финансовата криза исландците чувстват, че може би ще бъдат така, ще чувстват по-сигурни в семейството на Европейския съюз. Но от, друга страна, някои от нас са така доста недоволни от начина по който действа Европейския съюз, именно по този въпрос. И някъде, в някои е, части на Европа дори се обсъжда какво би станало, ако някоя една или друга страна напусне Европейския съюз. Аз не съм от тези, които обсъждат подобни въпроси. Но знаем, че Исландия участва в НАТО, в парламентарната асамблея на НАТО. Значи, Исландия има дипломати и парламентаристи, които са възмутени от мерките, които се налагат на Исландия от страна на Великобритания, Холандия и други страни, които третират исландците, сякаш те са терористи. И аз се съчувствам на исландците по този въпрос. Разбира се, като португалка аз съм свързана с този въпрос, защото в Португалия ние ужасно обичаме исландската треска. Консумираме много от нея. Но във всички случаи очаквам, че ще работим заедно и по тези въпроси. По въпроса за улова на треска. И надявам се, че исландците ще бъдат достатъчно твърди, като защитават интересите си при преговорите за присъединяване, особено в областта на рибарството и селското стопанство. Може би комисията няма да бъде доволна от подобна трудност, но само това е начинът за а, това страната да бъде един щастлив член на европейското семейство. Благодаря. Силен привърженик на Исландия, чухме току-що. Корнелисън има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за интересните изказвания. Отново научих много нови неща. Искам да задам един въпрос в сферата на рибарството. Мнозина почертаха, че това ще бъде един от решаващите фактори, ако не и най-важният решаващ фактор за евентуалното присъединяване на Исландия. Исландия ще иска да получи споразумение по този въпрос и че няма да има опт-аут, като се има предвид колко развита е политиката по рибарство в Исландия, може би опт-аут не е чак толкова лоша идея. Искам да запитам господин Кери а, дали опт-аута е опция, какви са другите евентуални варианти, които да оставят а, а, недокосната а, сегашната а, политика по рибарство на Исландия. Колегата Ферм. Аз съм а, член заместник в тази комисия, но съм пълноправен член на комисията по бюджета и съм докладчик по бюджетните въпроси. Аз имам силно уважение към представителите на партията на социалистите в Исландия. Знаем, че рибарството и земеделието могат да бъдат проблем в преговорите с Исландия. Въпросът ми е по-конкретен. Дали все още е взето решение от страна на исландското правителство или исландския парламент а, по искания за опт-аути? Дали има области, където се, ще се иска изключения а, от европейското законодателство или преходни периоди? И кои са тези области? Може ли по-конкретно да видим а, къде са проблемите в преговорите, вместо общо да казваме в сферата а, на рибарството? В кои точно области бихме искали да има опт-аут? Танък. Благодаря. Искам да поздравя председателството за тази инициатива, както и за нашите гости, за това, което казаха, както и споделени опит от Греем Ейвари. Аз съм от страна, която има много тесни исторически връзки а, с а, Исландия, именно Обединеното кралство. Когато бях студент в а, Оксфорд, имаше а, доста а, студенти по медицина от Исландия, тъй като нямаше истински университет а, в тази сфера в Рейкявик. Ситуацията може да се сравни с тази в Малта и други малки а, страни, когато ставаше въпрос за присъединяване и какво е общественото мнение. Аз силно вярвам в реформата на общата политика по рибарство и мисля, че процеса на присъединяване на Исландия ще доведе до доста дерогация, ако не и до цялостна реформа на а, общата политика по рибарство. Така може да се даде и зелена светлина за евентуално присъединяване в а, бъдеще на Норвегия, ако покажем, че рибарството не е пречка за присъединяване на такива страни като а, Норвегия. Моята група а, подкрепя присъединяването на Исландия както и Черна гора, която е също много малка а, страна, която има известни затруднения с административните ресурси. Тя се различава от Исландия, защото не е членува в, общ... в европейското економическо пространство. А, проблемът а... сега се разрешава благодарение а, на намаляването на лихвите по изплащането на дълга Малко се дразня, когато комисията прави категорични изявления, без да е наясно каква е правната база за и, и по какъв начин а, китолова в Исландия на древни видове на китове а, може да представлява нарушение но да се говори общо, че е, става дума за нарушаване на европейското на законодателство, това е изявление, което трябва да се базира на конкретни а, е, данни. Също бих искал да чуя от докладчика господин Преда за многополярната е, външна политика на Исландия. Предполагам, че тя е близка до западния подход, тъй като Исландия е член на НАТО. Виждаме също, че Исландия има добри отношения с Китай и Русия. Аз лично не знаех за това. Бене. Е, Председателят. Няма други желаящи да се изкажат. И така ще дам думата на нашите гости да, да отговорят на въпросите, които им бяха зададени от е, евродепутатите. Разполагате с по две минути. Разбира се, решете помежду си е, кой на кой въпрос ще отговори и как е, да си разпределите времето, кой да говори пръв. Докладно господин Преда за Исландия ще бъде разгледана от комисията по външни работи на 10 февруари. Благодаря, господин председател. Искам да започна с интересният въпрос за Русия. Позицията на Исландия не е уникална. Тя ми напомня за датската позиция. Дания не чувства, че не се чувства заплашена от Русия а също и, е, и е Норвегия като членка на Европейската економическа, економическа зона. И тези страни имат общо морско така управление. И Исландия присъства на заседание на, Северния съвет, на който постигне споразумение с Русия за общи действия за спасяване при катастрофи. Значи тук виждаме и датското влияние във връзка с Гренландия и влиянието на Норвегия, на което Европейския съюз което Европейския съюз отчита. Но нека сега да бъде малко по-малко тактична. Прекалено близка ли е Исландия с Русия? След срива, е, след, оттегле, след оттеглянето на, на САЩ, имаше така, теждения да се търсят нови приятели. В един момент Исландия искаше да вземе заем от Русия, но това не стана. Тоест, Исландия като че ли очакваше прекалено много от Русия но това няма да бъде така, когато Исландия получи стратегическите, стратегическия чадър на Европейския съюз. Това е откровеният ми отговор. Извинявайте, че съм толкова прямо. А сега, за въпроса за iSafe. Политици, политическите анализатори никога не искат да предсказват бъдеще но аз мисля, че съм почти сигурен, мога да бъда почти сигурен, че Испанския парламент ще одобри предлаганото споразумение. Какво ще направи президента, обаче е друг въпрос. Тя може все пак да, прехв... да предостави този въпрос за референдум, както стана през 2004 година и тогава споразумението може да бъде отхвърлено от гражданите на Исландия. Но всичко това е в ръцете на президента. Но ако парламента приеме споразумението за IFAF и президентът го подпише, тогава несъмнено този въпрос ще бъде уреден в рамките на две години. Сега нещо накратко да кажа за рибарството. Мисля, че е важно да се отбележи, че има само една част от Европа, за северо-западна Европа, която не иска да участва в големият европейски проект. Говорим е, за, полу... за държави или полунезависими райони. Исландия, Норвегия, Гренландия и островите Фаро. А, и това е поред заради рибарството. И това не трябва да бъде отговорно само на тези четири държави да реагират на европейските е, искания. Европа трябва да им протегне ръка по тези въпроси. И много важно е на Исландия да се позволи да управлява собствения си риболов, тъй като до сега го е правила с голям успех. Благодаря. Следващия. Благодаря, господин председател. Искам да отговоря накратко на въпросите за оптаутите, аутите за изключенията, на които Исландия би поискала. Разбира се, принципен въпрос е да не се правят изключения при преговорите, предпредседителни преговори. Това е политически факт. Ако позволим на новите членове а, да получат всички права на членството, без а, да поемат задълженията, тогава старите членове ще почнат да искат същото, че и повече. А, първо, преди всичко британците, без съмнено и други. Това е принципен въпрос. Ние трябва да избегнем дестабилизирането на европейската конструкция, на европейският проект. Но това не значи, че не може да има специални споразумения и така някои така интелигентни а, споразумения, дълги преходни периоди, а, предвиждане на преразглеждане, на положението, преподелени срокове и така нататък. На две години Европейската комисия оповести зелена книга за рибарството. Може би се спомняте, тя е тук пред мен. Това е един чудесен а, документ. Той започва с така нареченото виждане за европейското рибарство през 2020. Ако ми позволите да цитирам, става дума за дългосрочна стратегия, за е, риболовната стратегия. И тук се казва, че през 2020 прекаленият улов ще бъде вече въпрос на миналото, политиката ще бъде опростена, координирана и така нататък. Когато прочетох това, си казахме, ни тук се говори за Исландия. Тоест, е, трябва да се занимаваме с въпроса за рибарството в контекста на останалите въпроси. Е, квотите в Исландия не са по-низки от нашите, общо взето те са по-високи от нашите. Не е, е да бъде разумно веднага да очакваме тяхното намаляване, да се изравнат с останалите. Благодаря. Искам да повторя казаното за рибарството, че не става дума за опт-аут, но общата политика по рибарство, съгласно Зелената книга от 2009, ще се промени в посока, в която сега Исландия управлява своите, своя рибен сектор. Парламента на Исландия има документ, качен на уебсайта – им, където се посочва какви са изискванията им а, за воденето на преговорите. Що се отнася до европейските институции и влиянието им върху дебата, мисля, че тук не става дума за намесата на външни а, лица. Исландското правителство, знаете, че се сътрудничи с МВФ, беше приета а, програма, която те приемат като своя – ние работим за общи цели с Исландия, така че няма проблеми. Външните фактори трябва да покажат, че те разбират каква е позицията на Исландия. И както многократно, многократно заявяваме днес, особено важен е въпроса за рибарството. Господин Ханиган има думата. Благодаря съвсем накратко по два от въпросите. Имаше въпрос дали вече сме взели решение за конкретни опт-аути. Ние все още се намираме на етап аналитичен преглед и групите водещи преговори още не са изготвили преговорната рамка, така че е рано да кажем нещо окончателно. Но като общ принцип ние приехме, че не са необходими дерогации. Това се отнася до рибарството. Особено в тази област ние считаме, че се нуждаем от по-обече изобретателност с специални клаузи, като се използва вече съществуващата рамка. Съвсем накратко по въпроса за европейските институции и дебата в Исландия. Политиката в Исландия е също толкова сложна, както където и да е било другаде. Има демократичен дебат, който върви в момента и ще продължи. Напълно ясно е, че някои партии ще направят всичко по силите им да подкопаят онези аргументи, които не са в тяхна полза. Правителството и администрацията трябва да намерят баланс, да предоставят достоверна информация на гражданите, за да се подготвят те за вземането на това важно решение след 2-3 години, когато се стигне до референдум. Благодаря. Председателя е сега от името на комисията за заключителни думи. Благодаря. Първо по а, главите. Ние договаряме различни аспекти на европейското законодателство. Комисията е само посредник, тъй като преговорите се водят между държавите членки и страната кандидат. Държавите членки са тези, които решават какво може да бъде дадено и какво не, а комисията следи целият процес на преговорите. При диференциацията това, което не е възможно, е да засягаме достиженията на правото на Европейския съюз. Това е въпрос, който не се засяга. А, рибарството и общата външна, общата политика по рибарство, както съществува към момента, е обект на а, договаряне при преговорите по тази глава. Когато Исландия се присъедини към Европейския съюз, тя ще прилага това аки, което е в сила тогава. И това въжи за която и да е друга глава от преговорите. Относно по опт-аутите, това означава промяна в акито за някои държави членки. Затова не се прави, защото по този начин се подкопава достиженията на правото на Съюза. Затова опт-аутите вече не са възможността. Исландия ще представи своята преговорна позиция след скрининга. Сега преминаваме през скрининг. Вече сме преминали през 16 от главите. През юли ще приключи скрининга и до тогава Исландия ще представи своите преговорни позиции. Ние ще видим какви са основните им искания, но ние Както каза Николас, сме обнадеждени, че повечето от нещата вече са отчетени в сегашното АКИ. Трудният въпрос е свързан дори не толкова с акито в сферата на рибарството, а по-скоро това в околната среда, защото търговският китолов противоречи на приятите норми. Също а, по въпросите а, за улва на, на китове, на, на тюлени, а, засягането на диви птици и прочие. Вече се изготвя становища в доклада за постигане ния напредък в преговорите. Това също се споменава. със сигурност няма да има опт-аут в а, тази област. Председателят, благодаря. Господин Танък по процедурен въпрос. Не, иска само да изясня нещо. По въпроса за китолова. Вие казахте, че той се разиска в рамките на глава околна среда. Всъщност, тези китове, които се ловят от исландските риболовни кораби, са така наречените минки уелс, които не са застрашен вид. Не знае дали това се очита в становището. Дъчаните неотдавна а, се отклониха дори от позицията си, гласувайки за мораториума. Може би трябва да се стигне а, до, до споразумение в рамките на комисията, Международната комисия по китолова. Трябва да има обща позиция и трябва да видим а, кое ще се отчита, дали тази позиция или позицията на Европейския съюз. Но тук има много деликатен момент, свързан с намесата в една традиционна практика – и китолова в Исландия в малки мащаби. Това е сравнително древен бизнес за вас, но ако това може да доведе до провал в, в преговорите, не знам дали трябва да се допуска това да се случи. Благодаря, господин Танък. Да, вие казахте, че това е традиционна практика. Разбира се, от гледна точка на Исландия, китоловът. Интересно е, че е в рамките на главата околно на среда, докато при нас. За него отговаря Министерството по морските ресурси. И се отчита в позицията на Международната комисия по китолова. Както казах, ние се намираме в процес на изготвяне на преговорната ни позиция. Становището на парламента подчертава, че въпросът за традиционно устойчиво за традиционно устойчив улов на някои видове трябва да бъде взето предвид. Председателят благодаря на всички колеги, на всички експерти, на представители на комисията. Следващото заседание на нашата комисия ще бъде на 17 януари от 7 до 12.